сега ще говорим за политиката на етично поведение на комисията и по-специално назначаването на генералния секретар. Господин комисар Кютинг, Оттингер има думата. Уважаеми дами и господа,